Możemy zaczynać. Bardzo Państwa witam. Нека да започнем заседанието. Добре дошли, уважаеми госпожи и господа. Ще замествам господин Пао де Кастро и днес ще представителствам вместо него заседанието. Повтарям, witam Państwa bardzo serdecznie. Ще повторя, добре дошли ще замествам днес господин Пауло Де Кастро в качеството си на председател. По отношение на дневния ред има някои промени, които сега ще представя. Първо, моля да приемем следния дневен ред със съответните промени, с които ще ви запозная. Днешното заседание може да бъде слушано в интернет. Както каза, господин Пауло де Кастро ще отсъства, а аз ще председателствам заседанието. Това беше първото, което исках да ви кажа. На второ място, господин Силвестрис няма да може да присъства на заседанието и се отлага трета точка съответно от дневния ред. Ще се разгледа на 30 септември. По-нататък. Утре след обяд ще се проведе триалог. Затова 11-та точка, това е становището на госпожа Раймърст. ще се изтегли и ще се разгледа утре преди обяд. Кризису, кризису żywnościowego и... Становището на господин Родъст, продоволствена криза и информацията относно реформата ОСП се отменят. Превода се осъществява в момента на всички а, официални езици на нашата комисия. И така, продължаваме с четвърта точка от дневния ред. Защитни мерки срещу вредителите по растенията. Докладчик е господин Файмон. Днес е, предстои размяна на мнение в комисията. Основава се предложението на трети член. Както казва комисията, целта е да се защити селското стопанство и горското стопанство в Европейския съюз от навлизането и разпространяването на чуждоземни вредители. Освен това, целта е насочена към изграждане на синергии по отношение на репродуктивния материал, за растенията и също така да се осъществи възможност за снабдяване редовно на пазара и потребителите, а също така да се гарантира и устойчив приход за земеделските стопани. Изключително важен е този аспект, свързан с развитието на селското стопанство в Европейския съюз. Както развиждате, темата е много трудна, много всеобхватна и за това бих искал да помоля господин Файман да а, представи темата пред вас. Имате думата. Рад бих вам. Благодаря, господин председател, уважаеми госпожи и господа. Позволете да ви запозная с проекто регламента относно защитните мерки срещу вредителите по растенията. Европейската комисия взе решение да преразгледа законодателството в тази област и днес имаме първа възможност да водим дискусия по проекта. Доклада ми ще бъде приключен към края на месец септември, след което ще предоставя варианта на всички, за да можете да предложите вашите предложения за изменения. Срока за изменения е 6 декември тази година. След което ще гласуваме по доклада. Целта на законодателството е да се укрепи защитата срещу а, вредителите по растенията е, свързане също така с е, директивата за посадъчния материал. Ние взехме решение да създадем нов регламент за вредителите с цел предоставяне на по-голяма гъвкавост в областта мерки срещу вредителите по растенията. Ще се покрият както карантинните вредители, така и приоритетните. Европейската комисия ще бъде в състояние да предприеме предохранителни мерки, превентивни мерки, срещу трети страни за период от 4 години. В рамките на този период ще може да се направи оценка на съответните рискове. Проекто регламента също така уточнява, че а, пътници, а, които пренасят растения в своя багаж, трябва да отговарят напълно на съответните правила и ограничения. Проекто регламента задължава държавите членки да извършват надзор – по отношение на вредителите на предишните свободни а, е, от вредители е, зони. Държавите членки трябва да предприемат мерки по ликвидация на вредителите, ако бъдат засечени такива. Освен това ще има задължения, свързани с наблюдение и, ако е необходимо, въвеждане на мерки за ликвидиране на вредителите е, като особено внимание се насочва към приоритетните вредители. Комисията е, ще има правомощие да налага карантина по отношение на вредители, които не могат да бъдат ликвидирани. Е, професионалните оператори следва да бъдат регистрирани в официален регистр, а когато става въпрос за пренасене, транспортиране на растения, ще бъдат задължителни фитосанитарни паспорти, за да може да се гарантира изпълнение на съответно законодателните мерки. Тези паспорти ще се изискват за всякакви растения, които се използват за засаждане, което означава, че ще се увеличи брой на растенията, които ще бъдат обхванати от марката. Ще има изключение обаче за малки количества растения, които пряко се продават на крайни потребители. Не е ясно тук как комисията ще може всъщност да хармонизира една подобна мярка паспорта, опростения паспорт, фитосанитарен, ще бъде издаван съответно от е, оператори, които ще имат право да издава това разрешение. Освен това, ще има съответни мерки, които ще бъдат насочени и към а, е, пакетирането, опаковките, за да може в крайна сметка да се а, е, спази 15-та мярка от фитосанитарните мерки и регламента съответно. По това а, означава, че се засяга въпроса свързан с административното бреме, както за стопанските субекти, така и за държавите членки. Например, задължението за годишни доклади при случаи на карантинни вредители 17 или 18 член съответно или 20 член трета алинея. Освен това, доклади свързани с упражнения по симулация трябва да бъдат създадени за приоритетните вредители 25 член 3 алинея. Доклади трябва да се подготвят относно потребителите, пътниците, онези, които използват почтенски услуги във връзка с забраната за внос, 43 член, съответно трета алинея. Тези задължения трябва да се имат предвид или да се упростят, или да се заличат. Виждам проблем в това, че комисията ще има повече правомощия, когато приема делегираните актове, които уреждат чистотата на симулациите, които трябва да се повеждат и това е 25 член. Що се отнася до повишаване на осведомеността, правомощията на комисията трябва отново да бъдат преразгледани, според мен. Трябва да се разгледа и възможността инспектори да влизат на съответно частни територии с цел заличаване на вредители съществува възможност да се разреши на професионалните оператори не само да издават съответните паспорти за растенията, но също така да се грижат по смисъла на 82 член за качеството и здравето на растенията, които се предлагат на пазара. Комисията трябва да взима решение, кои са операторите, които имат право да изпълняват тези професионални задължения. Важното относно всичко това е да се задели необходимото финансиране. Ако искаме мерките да бъдат наистина спазвани, да има много сериозни затегнати мерки за контрол на здравето на растенията, е необходимо съответно да се гарантира и финансиране за това. Същото се отнася и до финансирането на въпросите и мерките, свързани с здравето на животните. Според нас, необходимо да има финансови обещетения за професионалните оператори при съответно обосновани случаи имаме информация, че финансирането е включено в многогодишната финансова рамка до 2020 година. Това е всичко, което мога да кажа сега по тази изключително сложна тема и сега продължаваме с дебата. Благодаря. Bardzo dziękujemy. Благодаря. Сега продължаваме с дебата. Господин Агньо има думата. Заповядайте. Господин председател, по процедирен въпрос, мисля, че дамата преди мене поиска думата, може би тя трябваше да говори първа. Добре, говорим за вредители по растенията. Приемам, че. Е, това, което чухме от колегата, е една гледна точка малко по-различна от моята. Европейския съюз е една прекрасна организация, която обхваща много и различни дейности, има свобода на движението, което обаче улеснява и а, предаването на болести. Но нека да поговорим по друг въпрос. Не Европейския съюз опазва растенията от вредители. Пестицидите които се продават на пазара, всъщност контролират е, подобни зарази. Това обаче изисква огромна инвестиция и трябва да се създаде една регулаторна рамка, която е разумна и е, която е, ще създаде увереност, че тези изисквания се основават на научни е, факти, а не на изисквания на лобисти и така нататък. През последните месеци забелязваме, забелязваме, че науката като че ли изхвърча през прозореца. Говори се, че трябва да бъдат е, забранени различни вещества, защото от тях страдали е, пчелите и измирали. Затова обаче няма научни доказателства. И следващата година, ако се е, възприемат подобни принципи, ще имаме сериозни проблеми с вредителите по растенията. Аз като земеделски столпанин използвам една а, смес на треви и диви растения, която засадих през юни и а, ливадата гъмжеше от пчели. А, времето беше сухо и слънчево и наистина пчелите а, се чувстваха много добре. И тогава, защо всички ние тук да не вземе, да не разгледаме въпроса по един малко по-разумен начин и да помислим от друга гледна точка за защита видата на растенията. Благодаря. Оптимистични бжми информация за отбудовуя. Това беше едно много оптимистично изказване. Всички ние искаме повече пчели. Мисля, че представителите на комисията ще поговорят по този въпрос. А сега госпожа Аюзо. Извинявам се, че промених поредността. Заповядайте, госпожо Аюзо. Благодаря, господин председател. Няма нищо. Докладчикът с подробното си изложение всъщност обхвана един пакет от пет регламента, които включват 70 правни акта, свързани с контрола върху веществата, които се използват за укрепване на здравето на животните и растенията. Въпросът е труден и действително темата е сложна. В това предложение комисията, според мен, злоупотребява с възможността за използване на делегирани и а, изпълнителни актове. Комисията трябва да бъде доста по-точна в а, онова, което а, предлага и да не оставя всичко на делегираните актове, които ще бъдат по, а, прияти в последствие. Трябва да бъдем бдителни, когато става дума за защитата на растенията и комисията трябва ясно да посочи кои трябва да бъдат компетентните органи, които ще изпълняват тези функции и ще проявяват тази бдителност комисията трябва да заложи и съвсем конкретни стандарти. В противен случай решението ще остане в ръцете на държавите членки. Комисията трябва да определи органите, които отговарят за контрола. Трябва да се вземе доста по-ефективно и практически насочено решение. Освен това, трябва да се помисли за а, разходите, които ще трябва да бъдат покрити от малките и средни предприятия, от а, различните а, финансови тежести. Те не бива да бъдат натоварени допълнително. А има и друг въпрос, който засяга конкретно моята родина. Комисията изключва Канарските острови от този регламент и ги третира като трета страна а се планира 26 месеца след поправките на документа за болестите по растенията да бъде приложен в този район. Канарските острови може да имат и по-специален статут по отношение на болестите. Те имат и свое собствено законодателство по този въпрос. Те имат свое законодателство, което изисква здравни удостоверения, има процедура за борба с вредителите, но Канарските острови би трябвало да бъдат включени тук. Не би трябвало към тях да има отношение като към трета страна. Те трябва в крайна сметка да имат равноправен достъп до европейските пазари. Освен това, комисията като че ли иска да законодателства и по отношение на трети страни, а мисля, че с това тя надхвърля правомощията си. Естествено, Европейския съюз трябва да има своите защитни механизми срещу това, което влиза отвън, защото в крайна сметка ние имаме единен общ пазар, в който продуктите се движат спокойно. Но въпросът с износа е въпрос, който е в правомощията на всяка всяка отделна държава. Имаме 200 различни типа здравни удостоверения и що се отнася до Европейския съюз, това не е въпрос, по който ние бихме искали Европейския съюз да законодателства. Ние просто трябва да осигурим защита срещу това, което влиза на територията на съюза. И така, ще видим доклада и ще предложим някои изменения. Благодаря. Bardzo, bardzo pani poseł dziękuję. To nie tylko tyle, ale... Благодаря ви. сега госпожа Раймърс отново има думата. забелязвам, Това, което ме изненада в този доклад е, че тук има доста бюрократична визия за нещата. Да, на практика се питам какво трябва да се направи, какво трябва да се предприеме. Впрочем, а, доста работа ми се отваря по този начин, като гледам как комисията изисква някакви правила, мерки за привеждане в изпълнение и така нататък. Практиките са различни в различните държави членки, а тук като че ли това не е отчетено. Това, което липсва, са стимулите. Стимулите, които трябва да мотивират. Говорим за болести по растенията и за вредители. В този контекст не трябва да забравяме, че първите жертви са тези, които не получават компенсация от, за загубите. Система, в която се насърчават съответните култури, е система, в която а, трябва да се насърчават хората и да говорят открито за проблемите. Хората не трябва да се притесняват да споделят за проблемите си от а, страх да не бъдат дискриминирани. Защото е много по-добре на ранен етап да се открият а, различните аномалии в сектора на семената. Хубаво е да се използват различни а, техники, както е посочено тук, много често има указания, които трябва да бъдат принтирани, а това води до прекалено големи разходи. Най-добре би било, ако може тези указания да се намират в някаква електронна форма. Необходимо е също така да се предвиди възможност за контрол в администрацията и в самото стопанство. За това се нуждаем от съответните инспектори, но трябва да бъде спазен и принципа на пропорционалност. Можем да водим изключително интересна дискусия тук сред нас. Със сигурност ще има и много предложения, но ви приканвам да не забравяме, че става въпрос за фитосанитарни мерки. Това означава, че тук са засегнати не само растенията, но и животните. Разбира се, най-вече говорим за защита на растенията. Много често в а, различните предизборни кампании се говори за техниките на клониране, но ми се струва, че този път можем да оставим на страна тази тема. Тя по никакъв начин не е свързана с а, вредителите. Не ми се струва удачно да повдигаме и тази тема, защото по този начин само се отклоняваме от основната ни задача. Разполагаме с малко време, така че ако искаме наистина да се захванем сериозно за работа, трябва да се насочим и към сериозните неща. Не трябва да забравяме също така, че растенията и растителните видове са различни, което означава, че трябва да подходим по различен начин към тях. Трябва да се вземе предвид и периода на съхранение, което е различен за различните видове. Благодаря, казва председателят за това, че споделихте вашето становище по тази изключително сложна тема. Ще я обсъдим по-сериозно и по време на изслушването. Сега да чуем господин Бове. Да. Аз също ще се опитам да бъда конкретен, защото, за съжаление, имаме доста драматични примери в Европа. И тези драматични примери все още не са разрешени, а доведоха до унищожаването на хиляди хектари. По-специално една болест, наречена шарка, която засегна много дървета в Южна Франция. Тази болест беше внесена не от продавачите на растителни видове, а, а тя беше създадена от научната и развойна дейност. Европейския съюз така и не успя да оправи а, е, проблема и а, за селскостопанските производители е много трудно. Затова е днес е много трудно да се справим с тази болест извинете, във Франция. Днес имаме а, е, връзка с а, е, Румъния, а, която също среща този проблем. Това, което искам да кажа е, че не трябва да се насочваме само към частния сектор, а да не забравяме научната и развойна дейност, която също трябва да спазва правилата. Има болести, които застрашават и Канарските острови, болест върху цитрусовите плодове. Тази болест вече унищожи всички цитрусови плодове в Флорида и по-настоящем тя върлува в Африка и в Близкия изток. Проблема при този тип болести е, че е трудно да се намери друго решение, освен изкореняването. Необходимо е да се вземе предвид и климатичното затопляне. Защото затоплянето на климата води до мигриране на вредители, на вредни насекоми и от тук възниква и истинският ни проблем. А именно, подобни болести не са свързани в днешно време с търговията между хората. Тези болести са свързани с мястото на производство. Затова трябва да се запитаме дали са удачни селскостопанските практики, които използват използваме и каква е връзката им с болестите. Не искам да влизам в някаква полемика, но все пак бих искал да заявя, че методите на производство понякога са свързани с рискове. Някои държави, които използват в днешно време генетично модифицирани организми, водят до това да а, станат още по-устойчиви вредителите и насекомите. Така че изведнъж се оказва, че имаме болести, които не възникват от конкретен проблем, а възникват от конкретна техника, която е използвана в селското стопанство. И тази техника прави устойчиви въпросните вредители, които в последствие не могат да бъдат унищожени чрез традиционни средства, така че нека да не забравяме и тези моменти. Благодаря. Bardzo dziękuję. Nie ma więcej zgłoszeń. Благодаря много. Няма други желаящи за изказване, така че ще помоля представителя на комисията, госпожа Дане Симеон, да отговори на поставените въпроси. Заповядайте. Давам думата на комисията. Благодаря много, господин председател. Позволете да благодаря на всички евродепутати, които взеха думата и представиха бележки по темата. По първата бележка която се отнася до продуктите за растителна защита. Беше подчертано и от госпожа Файман, защитата на растенията от болести и ГМО-то не са обект на настоящия документ. Ние не препоръчваме чрез този рекламент каквото и да било третиране или обработка на растенията. Що се отнася до делегираните изпълнителни актове? Това беше другата бележка. Стана дума за това, че се злоупотребява с използването на делегирани изпълнителни актове. Основният законодателен акт полага основните принципи и в него са залегнали най-важните принципи, както в самия законодателен акт, така и в приложенията към него. А подробностите са заложени в съответно изпълнителни и делегирани актове. По време на изготвянето на делегираните актове ще се проведат консултации с експерти, а при изпълнителните актове ще използваме метода комитология. Така както сме го правили и в миналото, това е начинът да се заложат съответните най-подходящи мерки. Така че а, ние ще използваме и подкрепата на експертите и ще прибегнем до процедурата на комитологията. Що се отнася до изключването на някои територии от приложното поле на регламента? Чрез този регламент ние се опитваме да обхванем конкретни географски райони, в които е, растителността и съответно вредителите е, са е, често срещани. Териториите, които са изключени, просто не влизат в този биогеографски регион. Там растителността е различна, вредителите и приемниците са различни. Именно за това, с цел защита на територията на Европейския съюз, тези територии получават статута на трети страни и така се дава възможност на тези територии да се защитат от определени вредители, които виреят в нашия биогеографски регион. По отношение на економическите стимули за докладване на наличието на вредители, стимули за дружествата. Това е една мярка, която предвижда обещетение на операторите тогава, когато се налага унищожаване на техните растения. Мисля, че това ще бъде достатъчен стимул за операторите да докладват наличието на вредители и да сътрудничат при необходимостта за унищожаването им така че това ще бъде включено в общата финансова рамка, чрез която ще се регулират разходите за борба с вредителите, за растителна защита и посадъчен материал. Благодаря. Uh, Мисля, че това са основните бележки, които исках да а, представя за момента. Благодаря ви за вниманието. Благодаря на комисията. А сега на 26 ноември предстои изслушване и до 6 декември трябва да бъдат представени а, поправките а, някъде към края на януари или началото на февруари предстои гласуване. А също така и анализ на становищата. Така че, ако няма други изказвания, предлагам да преминем към точка 5, а именно растителна селекция, възможности за повишаване на качеството и добива. Това ще бъде първоначална размяна на мнения по доклада а, и докладът за растителна селекция. Както вече казах, става дума за възможности за повишаване на качеството и добива. Този доклад беше възложен на госпожа Паулсън, и сега бих искал да и дам думата. Марит, моля, запознайте ни с темата. Kollegor, jag не nästan att det här har kommit på agendan idag. Благодаря ви. Съжалявам, че в пакета с който ни запозна Санко, тази тема не беше включена. Това беше моя идея и причината за подаването на тази инициатива е, че аз работя в много тясно сътрудничество с Световният институт по селско стопанство в Стокхолм. Непрекъснато се обсъждат въпросите за научно-изследователската и развойна дайност за различни видове растения. Тези растения се търгуват през Атлантическия океан и те стават все по-добре представени на пазара. Според мене Европа трябва да си върне контрола върху а, нашето развитие. Всички ние в а, комисията знаем прекрасно какви са предизвикателствата пред селското стопанство за следващите 30-40 години. Знаем, че населението се увеличава и а, производството на хранителни продукти трябва да се увеличи с 70%. Знаем, че това трябва да става с по-малко обработваема земя, по-малко енергия, по-малко вода, по-малко химикали и така нататък. Всичко това а, поставя множество изисквания при а, пред растителната селекция. Трябва да постигнем такива резултати, които ще ни дадат възможност за повече добив при ограничените площи, с които разполагаме. Трябват ни сортове, които виреят примерно при повече или по-малко поливане. А, и предизвикателствата са огромни. Така че бих искала този въпрос да бъде подложен на обсъждане. Не зная дали можем да предложим решения в момента, но а, на европейско ниво се работи по научно-изследователската и развойна дейност. Има сътрудничество в научната дейност на европейско ниво. И именно за това трябва да използваме това сътрудничество. Също така трябва да окажем подкрепа на разнообразието от малките и средни стопани които обаче губят почва под краката си а, поради множеството изисквания, регламенти, а и а, средствата, парите отиват у големите, големите дружества, големите а, компании, които искат да се променят посевите, с които се работи, така че да продават химикалите си. Аз бих искала да се върнем отново към европейското разнообразие и да използваме съвременната технология за постигането на тази цел, съвременните технологии за постигането на тази цел. Подех тази инициатива, когато смятах, че ще бъдат приключени преговорите за следващите, следващия 7 годишен период на ОСП, така че да раз, разговаряме по развитието, което предстои от тук нататък. Сега бих искала да чуя и вашето становище по тези въпроси. Но това няма вече нищо общо с предложението на комисията. Този доклад е по моя инициатива изцяло. Благодаря. Благодаря ви. Сега откривам дискусията. Госпожа Лабрин, заповядайте. Мерси, месье президент. Благодаря ви, господин председател. От името на моята група бих искала да приветствам инициативата на колежката Полсен. Вие разгледахте заедно с нас въпроса за растителната селекция. Наистина въпросът е много важен. Всички ние констатираме, че търсенето в световен мащаб ще се увеличи с 70% до 2050 година. Тази тенденция към увеличаване се дължи и на увеличения демографски потенциал в световен мащаб. Това е обаче също и резултат от повишеното ниво на живот на хората и най-вече се дължи на засилената консумация на месо. Необходими са от 3 до 15 кг зърнени култури, за да се произведе 1 кг месо. Констатацията е явна. Ако искаме да сме сред водещите фигури в хранително-вкусовия сектор, е необходимо да предприемем някакви стъпки. Всички установяваме, че хранителната промишленост е една от основните за бъдещето на Европейския съюз. Тя е от много важно значение заради съоръженията, заради работните места и заради структурата и организационната и характеристика. По-голямо производство не означава задължително да се произвежда на каквато и да е цена. Да, необходимо е да се произвежда повече, но трябва да има съчетаване на производството с устойчивостта. Това е за доброто на нашите граждани. Доста усилия се полагат по отношение на околната среда. Това е факт. Но е необходимо да кажем също така, че Европейския съюз трябва да бъде за пример и да посочи, че подобна реорганизация е възможно от економическа и социална гледна точка. Целта трябва да бъде да се направи всичко възможно с всички средства, включително и по отношение на научната и развойна дейност. Необходимо е да потърсим отговор, който да отговори на нуждите на гражданите, но и да отговаря на изискванията за устойчиво развитие. Така че нека да не противопоставяме по-голямото производство с устойчивото развитие. По-голямо производство означава и по-качествено производство. Необходимо е да се вземат предвид и различните видове растителни култури, което неизменно ни отвежда до въпроса за растителната селекция. Темата растителна селекция е доста широко обхватна и за това е необходимо да сложим в нея някакви граници. Да сложим някакви граници, за да не изпадаме в някакви прекалени подробности, както каза и Жозе Бове преди малко. Не трябва да отиваме към идеологията. Нека да помислим за начина по който бихме могли да намалим химическите продукти и да стимулираме естественото производство тази тема е необходимо да насърчим и европейските производители, като същевременно ги защитим от конкуренцията в световен мащаб. Необходимо е да им предоставим съответните средства, за да може те да бъдат защитени и за да могат да излязат на преден план на световната сцена. Европа не трябва да пренебрегва тези въпроси. Знам, че е доста деликатна темата за геномодифицираните организми. Европейския съюз е излязъл със становище в това отношение. Знаем, че и селскостопанската общност също има своята гледна точка. Необходимо е да вземем предвид искането и становищата както на едните, така и на другите. Необходимо е да бъдем бдителни. Нашата роля на депутати е да погледнем сериозно на тази тема, като е, вземем решение, е, което да бъде колкото се може по-справедливо. Говорихме за научна и развойна дейност, за новаторство. Това обаче не означава, че трябва да отречем миналото и да започнем от начало. Нека да използваме натрупани опити и познания е, и за в бъдеще. По-късно ще имаме възможност в този доклад да включим и някои други аспекти, но неизменно тази тема е абсолютно необходима. Благодаря ви. И аз благодаря за тези коментари. Сега нека да чуем господин Бове. Заповядайте. Да, наистина считам, че работата на госпожа Полсен, която към момента е едно становище, има за цел да положи началото. Аз бих искал да бъда конкретен. И основната тема тук е бюджета, с който разполагаме за научна и развойна дейност. През последните години бюджета за научната и развойна дейност беше изцяло насочен към предприятията, за да може те да приемат геномодифицираните организми, както и гражданите в Европейския съюз. Може би си спомняте проекта Entrance Food, на който бяха отделени 12 милиона евро, само и само европейските граждани да приемат ГМО. Проекта обаче пропадна и тези 12 милиона евро се загубиха просто ей така. Това, което аз ви предлагам е в този доклад конкретно да се направи връзка между а, научната и развойна дейност и а, парламентарната комисия по селско стопанство. Тоест, нека да изхождаме от това, което се случва на място, да вземем предвид различните територии, различните площи и нека да направим връзка между селскостопанските производители и научната и развойна дейност, за да може всички да участват в процеса. Това се отнася за семената. Не може да прилагаме еднаква тактика към всички всички, при положение, че площите са различни. И госпожа Лебран беше права. Всички считаме днес, че семената са едни и същи, без значение на какъв терен се засяват. Просто е достатъчно да се сложи съответното количество вода и да се сложат съответното количество химически продукти, за да може да имаме и а, добив. Но не, нека да изхождаме от действителността. Нека да използваме семена, които да вземат предвид тези различия. За това трябва да променим и начина по който гледаме на научната и развойна дейност. Аз не съм против нея, напротив. Просто искам да изхождаме от а, а, действителния потенциал, с който разполагаме, а не да използваме някакви хармонизирани стандарти. В това отношение а, ще имаме доста работа. Необходимо е да разгледаме също така и законодателството в тази област. То ще доведе до известни проблеми. Какво имам предвид? Законодателството за семената. Защото по смисъл на това законодателство се дава възможност на предприятията да упражняват контрол върху семената, но не и на селскостопанските производители. Благодаря. Bardzo dziękuję. W tej chwili proszę o zabranie głosu pana posła. Благодаря ви. Господин Агню. Благодаря. Въпросът на госпожа Плосен е доста е, лесен за отговор. Как да се увеличи всъщност е, количеството на добива? Четири са вариантите. Първо, случайно да се извършва кръстосването. Се надяваме, че всъщност това е начинът по който ще стигнем до по-добър резултат. След това, кръстосване на растения А и Б. И ако Б е по силният вариант, но пък има някои други недостатъци, ако се съедини с по-слабото а, може в крайна сметка да се постигне една добра комбинация. В крайна сметка обаче не знаем дали ще стане това на трето място. Ако се сложат е, едни е, посадъчни е, семена, на, в една турбичка, облъчат се, след това се засъдят и се надяваме, че ще има мутация, която в крайна сметка ще бъде благо, е, е от добро състояние на, насочена към добруването на хората. Какво се случва обаче в крайна сметка? Учените могат да изолират един ген, и да го, от едно растение да го прехвърлят в друго растение. Като по този начин всъщност съкръщават веригата, увеличават процедурата. А в Европейския съюз се счита, че в крайна сметка всички ще станем едни роби на тези, които имат интерес от подобно развитие. Някои институции в Великобритания, Хартфишер, в крайна сметка се извършва контрол върху растенията и е, насекомите. Вместо да се убиват насекомите, се използват всъщност самите насекоми, за да могат да се а, е, направят анализи, които да доведат до добри резултати. Мога да дам примери от британските полицейски е, сили. А, е, така че в крайна сметка Вместо хората да се произнасят срещу развитието, срещу капитализма, те започнаха просто да пеят на френски език. Не мисля, че с други думи, с тази думи искам да кажа, че Европейския съюз, според мен, не може да се произнася относно мерките, които следва да се разработват в тази област. Държавите членки следва сами да вземат решение как да постъпят с ГМ технологиите. Bardzo dziękuję za to urozmaicenie naszej dyskusji. Много благодаря. Благодаря за тези интересни коментари. Господин Индрио има думата. Oui, merci, euh, Благодаря ви, господин председател. И аз на своя ред бих искал да благодаря на госпожа Полсен за инициативата за този доклад. Темата е изключително сложна и широко обхватна. Бих искал да представя позицията на колегата Сантос неговата обща позиция, защото все пак сме в началото на дебата. Колегата счита, че растителната селекция включва различни техники, които имат за цел да окажат влияние върху развитието на растителните видове с цел а, създаване на нови такива от по-високо качество. Всички ние осъзнаваме, че говорим за растителни видове, които могат да дадат много по-голям добив и които са съобразени с климатичните условия. Тази растителна селекция се провежда независимо от някакво предварително планиране. Тук не говорим за обикновена практика сред сълскостопанските производители за естествен подбор. Напротив, тази селекция е свързана с биотехнологиите. Начина по който се извършва селекцията обаче оказва влияние върху конкурентоспособността и устойчивото развитие на растителните видове в дългосрочен план. Устойчиво развитие, е, глобализация, това са модерни думи, които се използват доста е, пъти е, прекалено много много. Та в този контекст бих искал да се уточни какво означава устойчиво развитие. Устойчиво развитие в контекста на растителната селекция означава конкурентоспособност, без обаче това да доведе в дългосрочен план до загуба на растителни видове. Тази идея е примамлива от търговска гледна точка. Съскостопанските производители може да предпочитат да дадат приоритет на даден растителен вид, но в дългосрочен план това ще доведе до необратими промени с оглед на генетичната генетично а, наличните организми. Това ще постави под риск абсолютното унищожаване на растителните култури, които ще станат още по-уязвими. Ние, политиците, сме тези, които трябва да определят правната рамка, която трябва да обгражда производството на растителни видове. Затова обаче трябва да възприемем реалистичен и прагматичен подход, който да гледа към бъдещето и бъдещите поколения. Затова нека да приемем развитието на научната и развойна дейност, но да не забравяме, че нашият избор ще има влияние в дългосрочен план. Говорим за увеличаване на растителния добив. Да не забравяме обаче уязвимостта на растителните видове заради климатичните промени растителни видове, които са поставени под натиск заради увеличеното търсене в световен план. Много често се стига до недостиг на хранителни продукти в някои части на света. Растителната селекция, без значение дали става въпрос за кръстосана селекция или естествена такава, може да ни предостави съответния отговор. Но да не забравяме холистичните въпроси, които са свързани с състоянието на терена, на площите и други. Да не забравяме, че е много важно да се намери правилния баланс, който по никакъв а, начин да не отнеме бъдещето на бъдещите поколения. Но като същевременно успеем да отговорим на предизвикателствата при нас. Благодаря. Bardzo dziękuję. W tej chwili proszę o zabranie głosu. Благодаря. Господин Рубик има думата. Jā, paldies priekšsēdētāji. Благодаря. Аз също бих искал да подкрепя доклада на госпожа Полсен. Мисля, че е много патриотично от нейна гледна точка да извърши проучване по тази тема. Всички нюанси са изключително значими, които бяха споменати по темата. Освен това подкрепям казаното от господин Бове. Тук в Европейския съюз държавите са много различни. Има различни условия в тях и много често едно дружество, което е възложило проучване, например, извършва изпитвания и установява, че има економически потенциал, тогава целият Европейски съюз се ангажира, както и други страни, но същевременно конкретният продукт може да не е приложим към друг климат, например. И тогава можем да кажем, че замеделските стопани вярват на рекламата, средните и малките фермери, и те купуват съответния продукт, използват го, нищо не се случва и е, от никъде не получават обещетение за загубите си. Ако разгледаме този въпрос обаче, трябва да не забравяме факта, че селекцията на растенията, създаването на нови сортове, трябва да бъдат адаптирани към регионалното положение, защото всяка една държава членка може всъщност да разработи своите механизми за развитие на растителна селекция. Сега по отношение на опита на Латвия мога да кажа следното. Наскоро посетих едно дружество, което се занимава с селекция на картофи и ни казаха, че няколко сорта картофи, които се селектират в Латвия, са много добри и устойчиви, жизнеспособни. Устойчиви са на различни вредители, дават добър добив и вече десетилетия са използвани в Латвия. След това направих справка с литературата и установих, че такива а, сортове картофи съществуват, но положителните им характеристики се разпадат с времето. И това е нещо, което следва да се знае. Искам да подчертая и нещо друго. Когато говорим за равновесието между либералния пазар и доброто качество на продукцията, е, спомням си преди 60 години доматите, които ядях тогава, не могат да се сравнят с днешните домати по отношение на качеството и вкуса. Те сега са твърди, нямат никакъв вкус и нямат а, е, онзи аромат, който имаха доматите по-рано. Е, няма нужда да се връщаме чак толкова назад в миналото, но следва да помислим за качеството на продуктите. И може би трябва да отличим онежи дружества, които произвеждат ева по екологичен начин. После да не забравяме и а, пакетирането. Да, подобни продукти могат да бъдат по-скъпи, но има хора, които могат да си ги позволят. Ефтините домати в крайна сметка не са качествени. Те нямат хранителни вещества, достатъчно хранителни качества. Мисля, че становището е много а, добро и се надявам, че ще имаме положителни дискусии, които ще доведе до резултат за Европейския съюз. Bardzo dziękuję, a tak nawiasem mówiąc. Председателя, благодаря. Що се отнася до вкуса на храните, когато бяхме млади, може би сме били млади, затова нещата са ни се изглеждали с различен вкус. Сега ще дам думата на представителя на комисията, господин Янис Карамистасис. Thank you, uh, uh, Chair. Госпожа, благодаря. Uh, аз ще говоря вместо Янис Карамициус, нашия юрист. Това са много специфични въпроси Комисията установява какви са предизвикателствата, свързани с промяната в климата, увеличаването на населението, сигурността на продоволствието и в този контекст разглеждаме селекцията на растенията, което е въпрос от изключително голямо значение, за да можем да откликнем на тези предизвикателства. Освен това, според нас е важно да се разполага със средства за научно-изследователска дейност. Що се отнася до сектора селекция на растения в Европейския съюз, мога да кажа, че това е изключително ново направление по отношение и на научното развитие в общността. Има едно проучване от съвместния център – по въпросите за растителна селекция. Може би ще ви бъде интересно да го разгледате. То е насочено към по-малките култури. А, що се отнася до ГМО? Темата. По този начин, като че ли се създава погрешна картина в Европейския съюз, сравнено с много други държави, защото тук има много малки и средни предприятия, определени сектори в растителния сектор, микро дори предприятия, които се занимават с това. Комисията в момента провежда проучване, за да може да получи по-ясна представа за състоянието на нещата. Просто няма големи дружества, които се занимават с това, а са малки и средни предприятия, които се занимават с растителна а, селекция. Наистина, по въпроса свързан с посадъчния материал също се прави проучване и се осъществява всичко възможно, за да може да се подкрепи развитието на тази малка ниша. Що се отнася до а, а, препродуктивния материал на растения, за растенията. Ще се дискутира предложението, както вече стана ясно, на 30 септември. Това е свързано с различните видове, които следва да бъдат регистрирани най-напред, преди да се пласират на пазара. И в този контекст ние също така разгледахме изискванията за изпитванията. Разработваме и нови подходи с цел хармонизиране на подходите за постигане на устойчиви добиви на новите а, сортове. Всичко това се извършва, разбира се, конкретно съобразено с климата и условията в държавите членки, за да можем наистина да въведем критерии, свързани с увеличаване резистентността на растенията на вредителите в отделните държави членки. По същия начин подхождаме по отношение на промените в климата, разработване на сортове, които са сухоустойчиви. Според нас биоразнообразието е от изключително голямо значение, за да може да се запазят е, генетичните ресурси и е, посадъчния материал, селектирания материал в това число. Бихме искали да разработим и нов подход, за да можем да гарантираме по-голямо многообразие на материала, който да бъде в наличност. Подкрепяме също така земеделските стопани, градинарите, които работят е, по въпроси свързани с растителна селекция. И на последно място, изпитванията в, държ... изпитванията в държавите членки е въпрос, който е, е много важен. Има списък с препоръки, които се предоставят на земеделските стопани. Те разполагат по този начин с информация за различните сортове които, е, и техни варианти, които те използват. Благодаря. Председателя, благодаря. Ако няма коментари. Ще дам думата отново на а, госпожа Полсън, ако желаете да отговорите на зададените въпроси и направените коментари. Благодаря, господин председателю. Трябва да ви кажа, че наистина голямо удоволствие, с голямо удоволствие слушах многообразните становища, които бяха изказани тук в залата днес. Изключително творчески беше подхода. През ноември ще имаме едно изслушване с трима различни научни изследователи по различните техники за растителна селекция, която съществуват по-настоящем. По този начин ще можем да се запознаем с развитието на нещата, ще можем да вземе решение за или против по един информиран начин. Извършва се а, много интересна комбинация с а, биоземеделие и съответно техника на селектиране. По този начин ще можем наистина да получим нова информация и да продължим творчески да разсъждаваме по темата. Но най-важното е, че започнахме дебата, заключенията ще дойдат на по-късен етап. Благодаря ви. Председателя, благодаря госпожо докладчик. Много полезно ще бъде това изслушване нашата работа. 25 ноември ще имаме обмяна на становище. 2 декември е края за изм... крайния срок за внасяне на измененията, а през януари или февруари ще се гласува становището в комисия. Jag är men du är inne på моля да ме извините. Мисля, че тук като че ли говорите вече за изслушването за здравето на животните. Председателя, да, сега ще дискутираме следващата точка от дневния ред. Отново вие, госпожо Полсън, сте докладчик. Темата е здравоопазване на животните. Трето, трето разглеждане на пакета документи здраве на животните. Тук почти 50 са основните директиви и директиви и около 400 вторични акта, които съставляват целият този пакет, някои от 45-та година насам. И съответно закона, свързан с здравето на животните, ще даде възможност да обмяна, да обсъдим отново нашите становища. Ще можем в крайна сметка да стигнем до една рамка, която да бъде устойчива, упростена и е, усъвършенствана. Имате думата, госпожо Полсън. Так. Днес е вашия ден. Благодаря, господин председателю. Уважаеми колеги. Сега, това е пакета, който се разглежда от Генерална дирекция Санко. Изключително важни са актовете и разпоредбите. Предлагания акт ще замести наистина десетки актове и регламенти. Изключително сложене. Първото, което искам да кажа и да направя е следното. Да подчертая, че когато говорим за здраве, здравоопазване на животните, тук не става въпрос единствено и само за здравето на животните. Тук се разглеждат е, актове, свързани с заразни болести които се предават. Не се разглеждат другите категории заболявания при животните. Следва това да се има предвид. Тоест, това е защита срещу заразните болести. Това се урежда в акта, а не всякакви заболявания. Когато говорим за здравето на животните, всъщност имаме предвид много по-голям брой както заболявания, така и организации, които се занимават с тези въпроси. Така че аз бих искала да отделим именно хуманното отношение към животните. Там различни други разпоредби и актове уреждат този въпрос. В предлагания акт ще се разглеждат всички рискове, които биха въздигнали при, е, е, например, шап или чума по свинете или други подобни заболявания и винаги трябва да помним всичко това, когато водим дебата по темата. 70% от тези заболявания се, честят срещу, е, се срещат често, извинете, както при животните, така и при хората. 30% е, съсягат само животните. И би трябвало да имаме предвид, че тези болести могат наистина да доведат до огромни рискове а, и а, истински а, бедствия, както за животните, така и за хората. Следователно, нужно е да уредим всички аспекти на а, този въпрос в и и актове, които да ни дадат възможност да стъпим на мерки, които ще спрат подобни е, заболявания. Изключително важна е темата. Можете да си представите тук. Това е свързано и с много противоречиви аспекти, с много затруднения. Когато се запознаете с предложения акт, ще разгледате също така и въпросите, които се уреждат от делегирани и актове и актове за изпълнение. Има цели абзаци посветени на тази тема. Комисията ще има по силата на тези актове правомощията да взима конкретни решения какви заболявания да се регистрират, какви мерки да се предприемат, какво да се включи в списъка и тук възниква проблем защото а, всичко това е въпрос свързан с познание и научни изследвания. Следва да се разполага с капацитет, да се преодолеят проблемите, свързани с нововъзникващи болести. Трябва да се реагира бързо. Така че е необходимо да се разполагат с актове, които не непременно винаги само да са делегирани актове. Трябва да има обхват за научно-технически мерки, без разбира се да се губи контрола върху ситуацията. Ето тук е трудността на акта, който се предлага. Има и други сложни аспекти, които следва да дискутираме съвместно от него, а именно конфликта между свободния вътрешен пазар. Надяваме се, че днес, когато имаме предвид кризата и високото темпове на безработица, трябва да развиваме този вътрешен пазар. Но, когато говорим за търговия с животински продукти и живи животни, следва да знаем, че винаги а, търговията, а, подобна търговия крие риск от зараза. Тоест, как ще можем да управляваме нашия вътрешен пазар по един свободен начин, а същевременно ще предотвратим развитието на тези зарази и болести. Трябва да разрешим наистина този сериозен проблем. После, когато става въпрос е, за хуманно отношение към животните, третиране на животните, тук също е, става дума за е, биосигурността. Много важен въпрос, защото ако добре се грижим за животните, риска за разпространяване на зарязата е по-малка, отколкото ако се пренебрегнат основни правила и разпоредби, свързани с транспортирането на животните. Как ще се справим с всичко това? Има и още нещо, което следва да разрешим, но не виждам как ще се справим. Въпросът е свързан с е, устойчивостта към антибиотиците – Тук, както казах, е, говорим за е, мерки срещу опасни заразни болести, а е, резистентността към антибиотици е един голям проблем, който би възпрепятствал подобна мярка. Защо се стига до там? Поради злоупотреба и широка употреба на практика с антибиотици, при незаразни заболявания. И това се извършва в продължение на десетилетия. И е свързано и с лоша селекция на животните. Ето къде се крие един голям проблем. Как ще се справим с резистентността към антибиотиците? ако само се занимаваме с мерки и борба срещу заразни болести. Очертах пред вас най-големите противоречия, които ще срещнете в проекто предложението. Когато се запознавате с него, моля ви, имайте предвид, че по принцип тук става въпрос за системи за контрол, които са от различен вид. Има много биология а, в темата. Също така много въпроси, свързани с практическото отглеждане на животните, са засегнати над 250 параграфа е акта, който подлежи да бъде дискутиран, много обемен. Това означава, че вероятно няколко хиляди ще бъдат конта предложенията, които ще получим като предложение за изменение, вероятно. И като цяло искам да подчертая, че този акт е насочен само към мерки, свързани с борбата срещу заразните болести, за изграждане на система от контрол за управление, за спиране разпространението на заразни болести ще водим дискусия по темата и се надявам, че ще бъдете в състояние да се запознаете с целия проекто акт и ще можете да участвате в дебата. Благодаря. Благодаря. Наистина задачата е огромна. Искам да благодаря на докладчика и да открия дискусията. Госпожа Гарсия Перес има думата най-напред. Заповядайте. Благодаря, господин председател, и благодаря на госпожа Полсън. Благодаря за изложението, което според мене повдигна на много важни, съществени въпроси в контекста на обсъждането на темата хуманно отношение към животните. Моя колега господин Барачо, който днес отсъства, но е докладчика в сянка по този въпрос от, социалист, от групата на социалистите, ме помоли да представя някои от неговите виждания. Получихме национални виждания от Португалия, Австрия и е, Испания. И Италия, извинявайте. Е, и в тези е, становища се казва, че не се спазва принципа на субсидиарност. Е, тогава, когато комисията решава този въпрос чрез делегирани актове или актове за изпълнение. Това беше споменано и от госпожа Полсен, Проектът съдържа повече от 100 текста, свързан с тези теми, които ще бъдат третирани чрез делегирани актове и около 50, които ще бъдат третирани в актове за изпълнение. И дори няма един изчерпателен списък на болестите, за които става дума. Това е политически, не институционален проблем и той трябва да бъде разрешен имаме толкова много текстове, свързани с тези правомощия и това повдига въпроса за правомощията на комисията, за възможността да се упрости законодателството така, щото а, ясно да се каже кои са основните принципи при а, селекцията а, и отглеждането на животни и как те да бъдат спазвани в бъдеще. Така че, според мен, и според докладчика в сянка, разбира се, е важно да се обърна особено внимание на списъка от болести. Просто това в момента е оставено на комисията и може да доведе до възможността комисията, когато реши да не може да предприеме спешни действия. А като си има колко е деликатен въпроса, това е важно. Има някои елементи, обаче, които трябва да бъдат решени на политическо ниво, трябва да бъдат разгледани в парламента и в съвета. Освен това, трябва да помислим как да организираме делегираните актове и как тези правомощия да бъдат уредени така, щото законодателството да се прилага лесно в съответните отрасли. Също така, европейските е, освен това, освен това, консуматорите извън Европейския съюз трябва да спазват някои определени стандарти. Ясните стандарти по отношение на здравето на животните ще ни улеснат, примерно, при износа за Съединените щати. В момента говорим за преговори, които ще осигурят зона за свободна търговия между Съединените щати и Европейския съюз, но понякога ние страдаме от последствията, вследствие на болести като син език, които засягат висококачествените европейски продукти и пречат на техния достъп до американските пазари отглеждането на животните също се влияе, също влияе на тези трудности и затова трябва да се намери съответното решение. Благодаря. Благодаря. А сега думата има господин Шмидт. Thanks, President. I'll uh, also благодаря, господин председател. Аз също съм докладчник сянка за нашата група. Искам да благодаря на госпожа Полсън. Днес тя е много заета и действително удоволствие е, че точно тя е докладчика по това така сложно досие. Това означава, че много дисциплинирано ще се подходи към въпроса и действително вярно е, че тук не става въпрос само за темата за хуманно отношение към животните. Колкото и да ни занимава тя. Не тук е мястото да се занимаем с нея. Ще се спра повече на а, този доклад, който според мен е стратегия за контрол върху заболяванията по животните. Говорихме за делегираните актове, но мисля, че комисията предприе правилни стъпки в това отношение. Тя би могла да направи един по, една, да изготви една по-прескриптивна рамка, която да въжи за Европейския съюз. Но винаги, когато става въпрос за делегирани актове или актове на изпълнение, трябва да сме сигурни а, институциите в държавите членки да не а, възразяват а, срещу срещу тези стъпки, защото сътрудничеството в този аспект е изключително важно. Още нямаме отговор, но чухме вече някои гласове, които изразиха тревогата в определени държави членки. Разбира се, доклада на госпожа Полсън все още не е окончателен и се надявам, че от тук нататък ще обсъдим а, въпросите свързани с делегираните актове, когато, те, а, когато им дойде, а, дойде времето за тези обсъждания. Освен това искам да се спрем на други два въпроса, а именно а, за лабораториите в рамките на общността. Това е тема, която отдавна прашасва и от време на време я повдигаме. Нашите приятели от комисията трябва да решат какъв бюджет ще бъде отделен за тези лаборатории, за да имаме на разположение експерти, които да ни подпомогнат в, тези, в обсъжданията на тези въпроси. Освен това, бих искал да обсъдим и регламента за субпродуктите от животинското производство и въпросът за салмонелата. Това са теми, които като че ли не се повдигат до тук, но те тези теми трябва да бъдат включени в пакета и това идва да покаже, че ни предстои още много работа. Bardzo дякую, пан posłowi w tej Председателят, благодаря. А сега давам думата на госпожа Ебла. Благодаря, господин председател. Искам да използвам възможността да благодаря сърдечно на госпожа Полсън за усилията, които е положила по работата по това досие и за това, че имаме възможност да работим в такова тясно сътрудничество. Така че благодарим госпожа Полсън за това. Благодарим ви за ясното изложение на въпросите, включени в този пакет. Ако поемем по пътя, който вие начертахте, и който вече обсъдихме сте обсъдили с докладчиците в Сянка, мисля, че ще се справим с задачата. Освен това, много се радвам да видя, че и докладчиците в Сянка споделят вашето виждане. Много е важно как ще подходим към тези делегирани актове и актовете за изпълнение. Трябва да е ясно кой какви решения взима и на какво основание вторият важен въпрос. И трябва да сме наясно по него. Става дума за превентивни мерки, които ще предотвратят разпространението на болести. Става дума за това как да се спрат избухнали вече епидемии, предвид на последствията от тях. Има и други въпроси, обаче, които трябва да бъдат обхванати и които за момента не са включени тук. Искам обаче да предупредя веднага, че е, има въпроси, които нямат място в този е, е, доклад и които би трябвало да бъдат решени на друго място. Не бива да се заемаме с тях, защото в противен случай ние просто ще бъдем затрупани. По точка 8, например, заболяванията, които да бъдат включени в списък, въздействието върху биоразнообразието и околната среда, Мисля, че определението в точка 4, в член 4, определението за животински вид е определение, което се използва единствено а, за целите на настоящия документ. И а, се повдига въпросът дали не а, по-добре е да се използва стандартната дефиниция. Така че, може би трябва да помислим как ще се справим с всички тези въпроси, за да не се окаже, че мненията са много разнопосочни и това ще бъде наистина, ще създаде наистина ужасен хаос. Въпросът Въпросите свързани с продажбата на месо, на живи животни, това са все въпроси, които евентуално могат да бъдат включени в приложното поле на този документ, но трябва да сме наясно къде да теглим чертата, къде да теглим разграничителната линия. Така че въпросът за резистентността към антибиотиците е много важен. Е, той е, обаче е много по-широк и обхваща много по-широко поле, което излиза извън е, обхвата на настоящото на настоящия документ. Така че тук става дума и за медицинските продукти, лекарствата, които се използват в животновътството. Така че документът, който госпожа Паусън предлага е качествен. Ние очакваме работата по него от тук нататък да продължим и благодарим на госпожа Паусън. Благодаря на госпожа Егле. А сега думата има госпожа Аюзо. Президенте. Е... Благодаря, господин председател. Аз съм докладчик в Сянка от Комисията по околна среда. Благодаря на госпожа Полсън за усилията. По принцип съм съгласна с казаното от нея. Това не е доклад за хуманно отношение към животните. И Разбира се, най-доброто, което можем да направим за животните е те да бъдат в добро здраве. И така трябва да предложим една обща система за да се осигури то. Както казахме и по отношение на растителната защита, комисията злоупотребява с делегираните актове, като ги използва прекомерно. Така че и в тези, в тези предложения за законодателни актове се злоупотребява с делегираните актове и в това отношение има какво да се направи. Едно трябва да бъде ясно, а именно тогава, когато става дума за определенията, трябва да сме наясно какви са разликите между животните, които се отглеждат в стопанствата и дивите животни. Едно животно, което се отглежда в интензивно животновътство е различно от животното в диво състояние. Така че тези разлики трябва да се вземат предвид когато става дума за износ, комисията иска да регулира условията, да регламентира условията за износ към трети страни. И тук е, отново е, опираме до това, за което вече говорихме, когато стана дума за растителна селекция. Важно е какво внасяме, а когато става въпрос за износ, държавите членки вземат тези решения на база на двустранни споразумения или европейски споразумения с трети страни. По член 9. Тук виждам проблем, защото всички оператори трябва да докажат своята информираност по отношение здравеопазването на животните. Как ще стане това, като се издаде някакъв вид удостоверение или как? Ако тук се включат и дивите животни, вече проблемът става неуправляем. Въпросът за определене на рисковете. Това е един определен формат, опред, предлага се един определен формат и като че ли комисията дава възможност на използването на различни формати. Комисията като че ли се опитва да контролира движението на животни вътре в държавите членки. Може и да не съм разбрала правилно, но това е впечатлението ми и такива решения би трябвало да бъдат взимани в много ускорен порядък и съответно на местно ниво. Благодаря. А сега давам думата на господин Агнио. You, Благодаря, господин председател. Темата по тази точка е много проста. Здравето на животните. И приемаме, че едно здраво животно е животното, което вероятно ще остане живо за известно време. Но в това законодателство, което ще се приложи след няколко години, вероятно ще избие милиони кокошки, което хич не е полезно за тяхното здраве. Имам предвид забраната за инфрачервено люпене на, излюпване на пиленцата. Доколкото зная, тук става дума за едно неудобство, което може да се сравни с обрязването на едно малко момченце. Така че, кои са какво става с пилетата, на които с инфрачервени лъчи се, из, се изпиляват клюнчетата. Това пиле, разбира се, може би ще кърви малко, но в крайна сметка ще се стигне до канибализъм. Канибализъм вътре в групата от пилета. Ние се опитваме да предотвратим тази лудост, която може и да е добронамерена, но Европейския съюз се опитва да се намеси в начина по който се отглеждат пилетата. В някои ферми ферми стопаните се опитват да предотвратят това използване на инфрачервени лъчи за обрязване на клюновете, но миналата седмица един фермер, така да се каже, капитулира, защото той губи по 500 пилета дневно в резултат на канибализъм. Това е нещо, което трябва да предотвратим. И мисля, че Европейския съюз, ако се откаже от този метод, ще се обърне към по-агресивни методи. Така че преди да приемаме други нормативни актове, с които ще избием още повече животни. Нека да видим какво правим в момента с съществуващите такива. Благодаря. Вичерпалихме сглушения от Благодаря ви. С това изчерпахме списъка на ораторите. И бих искал да помоля господин Алберто Ладемаро, представителя на комисията, да вземе думата. Моля, заповядайте. Благодаря ви, господин председател. Бих искал да благодаря на докладчика, както и на всички, които а, взеха отношение. Струва ми се, че в общи линии всички а, оратори, които се изказваха, а, приветстваха инициативата и предложението на комисията. Действително, предложението ни е амбициозно. Бих искала да ви напомня, че с това предложение се отменят 40 законодателни акта, прияти съвместно от съвета и парламента и които действат по-настоящем. Нужно ни беше много време, за да може да изготвим предложението, с което разполагате приноса на съвета, както и вашия принос, ще бъдат от съществено значение за подобряването на качеството на това първоначално предложение. Изслушах колегите, чух и някои от техните опасения. Очаквахме подобни опасения, като че ли основното е свързано с традиционното използване на актове за изпълнение или делегирани актове. Напомням ви отново, че с това предложение се отменя 40 законодателни акта. В тези 40 законодателни акта се използва делегиране на правомощия на Европейската комисия. Европейската комисия, която в последствие трябва да приеме вторични законодателни актове в рамките на процедурата по комитология. Та, днес имаме около 150 делегирани акта, както упомена и един от ораторите Комисията се опитва да намери правилния баланс в съответните актове, като основната ни цел е да отговорим на изискванията на основния акт. Лисабонския договор предвижда използването на актове за изпълнение и делегирани актове. Бихме могли да дообсъдим допълнително нещата с парламента и с съвета, за да чуем и тяхното становище. Вие опоменахте, например, списъка с зоонозите. Готови сме да обсъдим с вас начина по който бихме могли да подобрим допълнително този списък. Споменахте също така някои основни проблеми. Не всички от тях се отнасяха до здравеопазването на животните. Вярно е, че не всичко, което предвиждаме, се отнася до тях, но това отговаря на член 13 на договор за функциониране на Европейския съюз. На много места в текста на регламента се говори за здравеопазване на животните. Например, то се опоменава сред критериите, които са необходими за изготвянето на списъка от патологии. Знаете каква е болката, която изпитва едрия рогат добитък в момента на умърт умъртвяване. Знаете какви са имаките, които изживяват тези животни, когато заболеят от шап, например. Всички тези мерки, които сме изброили, оказват влияние върху здравето на животните. Затова сме се опитали да изготвим някои насоки, имащи за цел да предложат конкретни мерки за справяне с болестите. Упоменахте също така устойчивостта на антибиотици. Напомням ви, че в това отношение съществува вече действаща законодателна рамка. Директивата и регламента за контрол на зоонозата са два законодателни акта на съвета и на парламента. Те не се отменят с настоящото предложение за регламент. Те ще продължат да са в сила, като допълнително ще се опитаме да доразвием защитата на хората и на животните, по-специално, що се отнася до антимикробните резистенции. Би могъл да се упражнява контрол, както казах, върху този вид резистенции. В случай на антимикробна резистенция е необходимо да може да се извърши контрол, дори съответния а, патогенен вирус да не е заразен за човека, да е заразен само за животните. Считам, че предприемайки подобни действия, ние ще допълним сега действащата законодателна рамка – Разбира се, по-настоящем това не е включено в предложението на комисията. Така, например, не сме включили и правилното използване на лекарствените продукти, защото този въпрос се урежда от регламента за лекарствените продукти. Въпросът не се урежда в законодателството за здравеопазването на животните, нито пък в законодателството за зооносите. Продължаваме да работим заедно с колегите, които работят в областта на лекарствените продукти. Целта ни е в законодателството да се включат всички необходими мерки, които да позволят да се уреди въпроса за устойчивостта на антибиотици. Опоменахте също така пазара – и пускането на пазара на продуктите. Действително, извършва се превоз на домашни животни. В предложението за регламент не се променя сега действащата законодателна рамка. Тук чисто и просто се уточняват между държавния превоз на животни. Всяка държава членка обаче разполага с възможност да регулира въпроса за превоза на животни на нейната територия. В това отношение нищо не се променя. По въпроса за вноса. Вноса вече се урежда в законодателството. Тук просто сме се опитали да засилим действащите правила по отношение на превоза на живи животни, както и на превоза на продукти от животински происход. По въпроса за износа. Какво предлагаме? Основната ни цел по отношение на износа е да се подобрят действията, които предприема Европейския съюз. Бихме искали обаче и третите държави да разберат по-голяма степен действащото законодателство на Европейския съюз. Много ни е трудно понякога да обясним на третите страни как точно функционира Европейския съюз. Нашето законодателство е единно и доста сложно. Много често третите страни използват тези два фактора като претекст, за да отхвърлят нашите продукти. Затова бихме искали да утвърдим позицията на Европейския съюз, като упростим законодателството, така че то да бъде по-лесно разбираемо за партньорите от третите държави. Това в дългосрочен план ще подпомогне и износа към тези страни. Сега бих искал да отговоря конкретно на въпросите, които ми бяха зададени. по в Европейския съюз има 14 референтни лаборатории, в които се разглежда въпроса за зоонозата. Тези лаборатории са изключително важно звено в цялата верига. Те ни позволяват да приложим политиката в областта на здравеопазването на животните. В тези лаборатории се извършва огромна работа, тъй като те координират дейността на националните лаборатории. Всичко се основава на взаимното доверие. Днес всички ние се доверяваме на научните доказателства в тази област. Затова ни се иска и за в бъдеще да засилим дейността на референтните лаборатории. Предложението за бюджет потвърждава и прави реално това желание на Европейската комисия. Когато за първи път се разглежда въпрос за диагностицирането в предложението, това се прави със следната идея. Диагностицирането е много важно за контрола и за надзора. Именно за това нашето предложение е да се създадат банки, които да се използват от референтните лаборатории, банки за диагностика. Резултатите от тази диагностика ще бъдат представени на държавите членки в случай на необходимост. Целта на Европейската комисия в това отношение отново е да се засили дейността на референтните лаборатории. Това е основната ни цел. Вие говорихте също така за необходимостта да се реши проблема с страничните животински продукти. По-настоящем Имаме законодателство в това отношение. Както ви казах и когато говорихме за резистентността на антибиотици, а, сега и тук бих искал да повторя, че а, с това, а, с този законодателен акт не се отменя регламента и директивата за зоонозите. защото това законодателство е много важно за човешкото здраве. Ето защо не бихме могли да уредим въпроса в законодателен акт, който урежда здравето на животните. Разбира се, отделили сме и необходимото внимание на обучението. Бихме искали ветеринарния сектор да упражнява контрол. Бихме искали също така същия този ветеринарен сектор да бъде високо квалифициран. В този случай не говорим за патенти или за лицензи, тъй като е, това се урежда посредством делегирани актове, ако е необходимо. Относно контрола на патологиите сред дивите животни, Европейската комисия предлага да не се разглеждат всички патологии. Очевидно е, че някои патологии обаче много лесно могат да се пренасят от дивите животни върху домашните такива. Дивите животни не спазват границите между държавите членки. Например, чумата върху свинете от Африка премина през Русия и дойде в Европа чрез Глигана. И посредством контрола върху патологиите сред дивите животни ще може да постигне по-добри резултати по отношение на домашните животни. Така, например, приложихме вакцина, урална вакцина за вълците, което от своя страна ни помогна да предотвратим разпространяването на тази болест. Но не сме включили всички патологии, както упоменах, защото в противен случай щяхме да бъдем прекалено амбициозни това бих искал да приключа, господин председател. Оставям на ваше разположение, на разположение на докладчик и на разположение на всички колеги, за да може, колкото се може по-бързо, да излезем с окончателен вариант на текста. Благодаря. Благодаря ви, казва председателя. Госпожа Еглер иска думата. Заповядайте. Благодаря ви, господин председател. Бих искала да попитам нещо комисията. Бих искала да попитам, помислили ли сте добре какво точно може да се направи на равнище ЕС? В този глобален пакет има някои аспекти, които трябва да спазват принципа на субсидиарност. Вие помислили ли сте върху това? Не виждам някой друг да иска думата. Нека да чуем отново представителя на комисията. Благодаря ви, господин председател. Както каза докладчика, това е законодателен акт, който се отнася до заразните болести. Защо? Защото по отношение на заразните болести, добавената стойност на действие на европейско равнище е очевидна. Когато имаме болест, която много лесно може да се разпространи трансгранично, то тогава е очевидно, че по-добре е Европейския съюз да реши проблема по хармонизиран път. Така че в основни линии по отношение на критериите за изготвяне и описване на болестите, ние сме направили така, защото да е по-ясно за кои болести е от съществено значение да се предприема действия на европейско равнище. Същевременно обаче оставяме известна свобода на държавите членки. Те могат да предприемат действия по отношение на други болести, при положение, че действията, които предприемат държавите членки, не противоречат на принципите на законодателния акт и не противоречат на правилата за вътрешния пазар. Да не забравяме, че от много десетилетия болестите сред животните са били използвани за държавна защита. Много добре знаем, че това беше така. И много често трети държави се опитват да ограничат вноса от Европейския съюз, без да се мотивират достатъчно. Затова е важно да внимаваме по отношение на баланса между действията предприяти на равнище държави членки и действията предприяти на равнище Европейски съюз. Не може да няма никакви ограничения, защото в противен случай се въртим в този кръг от немотивирани ограничения на вътрешния пазар. Надявам се, че бях ясен. Pani poseł Jegler kiwa głową, w związku z tym sądzę, że jest usatysfakcjonowana wypowiedzią. Да, госпожа докладчик има, значи удовлетворен. И задаващия въпрос, прощавайте, е, Кима с глава и затова сега давам думата на докладчицата госпожа Полсън. Благодаря. Благодаря на вас, господин председателя, благодаря и на колегите, благодаря и на колегите докладчици в сянка, които взеха думата. Може би можем да обобщим последния начин дискусията, която проведохме до сега. Още по-ясно става, че следва да работим в рамките на предложението, а именно да се води борба срещу заразните болести на общностно ниво. Мисля, че ние ще успеем да реализираме значителен напредък и се надявам, че ще имаме много ползотворно сътрудничество както с комисията, така и с съвета. Бих желала да добавя също нещо. През следващите две седмици, това казвам на вниманието на докладчиците в Сянка, ще отсъствам. Няма да обяснявам защо, но в началото на октомври ще започнем същинската работа по доклада и ще надявам, че ще постигнем много добри резултати. Благодаря за дебата днес. Благодаря. Председателя, благодаря ви, госпожо докладчик. Изслушването по това досие ще се проведе на 25 ноември. А предишното изслужване ще бъде на 5 ноември. И така, госпожи и господа, приключихме с дневния ред за днес. Господин Силвестрис не е тук и затова обсъждането на неговото становище се отложи. Разполагаме с интересно предложение. Колпа Калчека ви кани на а, коктейл днес в 18 часа в парламента, в сградата на парламента, пред СПГ-3. Ние информирахме организаторите, че може би ще приключим нашето заседание по-рано, така че, моля, имайте предвид, в 18 часа се обявява този коктейл. Заповядайте пред АСП Г3. Те биха желали да ни поканят на чаша питие и дискусия. Защо? Защото те ще почнат едно начинание, инициатива, е, озаглавено Селското стопанство е от е, голямо значение. Акцентът ще бъде насочен към кооперативите, към земеделските стопани, към теми свързани с сигурността на продоволствията, на доставките. Господин Пауло де Кастро. ще раздаде награди, ще говори за политическите споразумения по ОСП по време на коктейла и ще не запознае с някои общи положения. Освен това, ръководителя на Копа Кочека също ще изкаже своето, своите е, идеи относно бъдещето ни сътрудничество. Заповядайте на този коктейл. След 18 часа. Както казах, поканата е отправена от името на организацията. Ние приключихме доста по-рано, но ние всъщност приключихме работа по нашия дневен ред. Ако остават някакви въпроси, можем да ги зададем. Ако не, продължаваме утре в 9 часа сутринта нашето заседание. Запознах ви е, с промените в утрешния дневен ред и отново отправям от името на организацията покана за коктейла в 18 часа днес. Аз си да Аз си да Не, не, не.